Buongiorno, possiamo iniziare. Abbiamo Dobro utro. Del giorno prima del voto e quindi dobbiamo anche преди да започнем с гласуването днес, имаме две точки от дневния ред, които трябва да разглеждаме. Е, много ви моля да спазваме графика за тях. Първата точка, която ще обсъдим, е доклада на господин Гебелс относно производството, представянето, продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия. Пет минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Всички знаем, че тютюнопушенето има много лошо въздействие върху човешкото здраве и от няколко години обществените власти във всички страни по света засилиха борбата срещу тютюнопушенето. Вече няма обществено място, където се събират хора и където може да се пуши. Може би единствено в Европейския парламент, където европейските депутати си уредиха някои така малки пространства за пушене, но Иначе пушачите са практически изгонени на улицата. Независимо от това, въпреки тези усилия, потреблението на тютюн е намалено все пак и имам предвид чудесното проучване, което вие всички получихте и където са основните цифри – а около 30% от европейските граждани си остават пушачи, но 50% от 35 до 50 годишна възраст пушат, 37% от подрастващите между 11 и 15 годишна възраст също пушат, което е ужасното. Дали може, може би защото това е забранено. Лично аз смятам, че това е причината. Изискванията за опазване на здравето а, налага да се засили борбата срещу тютюнопушенето и това е именно предмета на предложението за директива, кое, която ние трябва да проучим. Но, независимо от това, никой не счита, не смята и не <laughs> възнамерява да забрани а, употребата на тютюн, защото това ще отвори широко вратата за организираната престъпност, която е изключително силна в тази област с контрабандата и с фалшифицирането на цигари. Освен това, заедно с а, другите колеги, признаваме, че а, машината, огромната машина с 50, повече от 50 хиляди души, които работят и два пъти повече, които работят в, в дистрибуцията. Да не говорим за хилядите а, а, земеделски производители, които живеят от това. Общия пазар през 2011 година а, е 136 милиарда евро, включително и доходите на държавите, които са около 80 милиарда евро. Така че държавите членки са в известен смисъл основните печеливши от това, че някои хора пушат. И в този контекст възниква въпроса между въпроса за индивидуалната свобода и отговорността на обществото. Комисията признава на възрастните хора, да, правото да пушат а, пури, пурички и а, а, тютюн за, лат, за лоли, което а, с, табак, който се облагодетелства. Аз, аз съм за задължителното предпазване на непушачите и аз никога не съм пушил през целия си живот нито една цигара. Тъй, че трябва да се борим срещу тютюнопушенето, пасивното тютюнопушене, но най-вече, според мен, трябва да водим политика с ефикасни средства за отбиване на пушачите, които искат да се измъкнат от този порочен кръг. И сега комисията предлага да разширим предупрежденията върху опаковките, като стандартизираме тези предупреждения, но независимо от това комисията все още не може да обясни, оправдае как стандартизацията на а, да обясни по какъв начин това стандартизиране на опаковките може да намали а, пушенето. Тази стандартизация, която е прекомерна, така както се предлага, а, от комисията дали не е всъщност в интерес на четирите големи групи, които си споделят 90% от а, европейския пазар на, на тютюна. Това, което ме шокира най-вече в предложението на комисията е, че а, то съдържа 16 члена, в които комисията иска да има правото да приема чрез делегирани актове много често основни е, елементи от това законодателство, което ми изглежда твърде, което ми изглежда прекомерно. Комисията предлага да се публикува до 5 години най-късно един доклад за приложението на новата директива и аз цитирам придружено с всички предложения за е, преценени, за необходими изменения. Според мен този доклад и предложенията за изменения – могат е, да бъдат е, може да се счита, че ще работи след 3 години, след влизане в сила на директивата и така да се е, това да позволи все пак да се избегне едно непрекъснато изменение на директивата с е, делегирани актови, често на ръба на европейското право. И още няколко думи по някои аспекти, по които намирам, че комисията не дава достатъчно обяснение. Комисията иска да забрани някои е, парфюми, аромати с аргумента, че цигарите трябва да имат вкус на тютюн. Защо? Дори и в Штатите и Канада не са забранили цигарите с а, е, вкус на мента и не, не виждам как може да се забрани на бившия канцлер Хелмут Шмидт който е на 90 години, който си пуши ментови цигари всеки ден. Как да му забраним да го прави? Вие ще прочетете предложените от мен изменения, но искам може да няколко забележки. В член 9 комисията предлага за в бъдеще 75% от външните площи а, и също, също и опаковките да бъдат покрити с предупреждения и с шокиращи снимки или картинки. Да, но поне половината от тази площ трябва да бъде запазена за информация свързана с а, а, прекратяването на тютюнопушенето. Много по-важно е да се дадат на гражданите възможност да се измъкнат от това пушене, отколкото да ги плашим с някакви картини, които е, които не винаги имат съответния ефект. А освен това, тази е, стандартизация, прекомерна стандартизация, която комисията предлага чрез е, тази директива, лично аз е, не виждам защо трябва да се уеднаквяват всички амбалажи, пакети, да се определя всичко, даже големината на буквите, които трябва да се използват, да се казва, че каква форма трябва да има. Всъщност, бордюра между 3 и 4 мм и така нататък. Това са подробности, които може да ги оставим за националните законодатели. И по моето скромно мнение, не е важно. Амбалажа не е този, който създава зависимостта, самият тютюн. И трябва да успеем да караме младите да разберат, че както алкохол, разбира се, тютюнът е действителна заплаха за тях. Тъй, че всички тези предложени мерки са само някакъв вид извинение. И една последна дума, госпожо председател не предложих е, изменение по е, члена, който каса електронните цигари, но аз приканвам колегите да помислят по този въпрос и по всяка вероятност ще предложа някакво изменение като докладчик. Поставих е, присъствах на две съвещания, организирано от, от Комисията по околната среда и това, което чух, е, ми казва, че електронната цигара, която разпръска всъщност никотен, а не другите 80 наречени е, канцерогени, вещества, които съдържат тютюна и цигарите. Може би електронната цигара е един начин за някои хора да се измъкнат от а, е, този порочен кръг на тютюна. И даже колеги казаха, че са успели да се откажат от тютюнопушенето благодарение на електронните цигари. И аз все пак се питам дали не е необходим някакъв специфичен законодателен текст във връзка с електронната цигара. Може би да приканим комисията да изготви такъв текст, защото електронната цигара не е а, лекарство, не е тютюн. Е, това е нещо между двете и може би ще трябва да се запознаем добре с този въпрос, преди да законодателстваме. Извинете, госпожо председател, ако така се разпрострях твърде дълго, но това е една много интересна тема и която по всяка вероятност ще доведе до много, до много писане, до много мастило. Благодаря. Да, вие говорихте повече от определените ви а, 5 минути. Продължихте около 10-11 минути, което означава, че ще трябва да съкратим още повече следващите изказвания. Ограничено е времето, с което разполагаме. Много ви моля, сега имате 3 минути от НП за вашето изказване. You, Благодаря, госпожо председател. Колеги, мисля, че това предложение е твърде прескриптивно трябва да започнем да работим с младите хора, да ги убеждаваме да не пушат, трябва да се обърнем и към пушачите. Но искам да ви кажа, че когато участвах в моето правителство на времето, предприехме много сериозни стъпки срещу пушенето. Разбира се, всичко това е свързано и с вътрешния пазар и мерките могат да разбият още повече и раздобят вътрешния пазар. Много важно е да включим тези важни елементи, когато подготвяме нашите предложения. Аз съм против разпространяването на делегирани актове. По този начин всъщност комисията може да отнеме възможността да се взимат решения от страна именно на националните парламенти, общностните органи и правителствата в държавите членки като цяло. Затова, в крайна сметка, що се отнася до пазарния дял, не бива да забравяме, че става въпрос наистина за изключително важен аспект, който е свързан с развитието на пазарите и на економиката, особено за малките и средните предприятия. Това е много важно. Сега, що се отнася до тютюна, който е без тютюнев е, по-точно пушенето, което е без тютюнев дим. За какъв вид става дума? За МФИА или пък за СНУС и всякакви други форми на тютюневи изделия. Това са продукти, които а, нямат толкова вредно въздействие върху хората и в крайна сметка не водят до пасивно пушене. Що се отнася до а, различните вкусители, които се използват, те се използват и в храните. А, същото може да се каже и за електронните а, цигари. Необходимо е да направим всичко по силите ни, за да можем в крайна сметка да подготвим един нормативен акт, който да даде възможност през следващите години наистина да постигнем целите, които сме заложили. Що се отнася до различните тютюневи изделия, позицията на комисията, се задаваме въпроса какво точно има предвид комисията с тези предложения. Сега, по отношение на опаковките. Имаме сериозни съмнения по това крайна сметка трябва да осъзнаем, че един нормативен акт, който съдържа подобни разпоредби, ни води по много хлъзгав път и ще трябва след години вероятно да се занимаваме с опаковката на сиренето. Разбира се, с удоволствие, че ще, ще участвам в дебата. Благодаря. Благодаря, благодаря, че спазихте времето. Господин Кройцман сега има думата. Благодаря. Какво мога да кажа? Казаното от господин Бансън и господин са, е, е, са факти, които само мога да повторя. Мисля, че наистина съвместно можем да седнем с колегите и да подготвим предложенията за изменения. Комисията се опитва да забрани пушенето. И тъй като забраната никога не ни е водила до нещо положително, може би трябва да опитаме по друг начин да се използват наистина друг подход, не използването на делегираните актове за забрана. Ние всички знаем, че тюнопушенето тютюнопушенето е вредно за здравето. По-добро е за здравето, може би, използването на електронни цигари или пък на суснуса. В крайна сметка, трябва ли е всичко да забраним навсякъде? Тук в предложението виждаме разпоредби, които покриват всичко и забраняват всичко. Да, разбира се, съгласен съм, че ние трябва да направим нужното, за да възпрем младите хора да започнат да пушат. Това е най-важното и в Германия именно с такива мерки сме се заели. Естествено става въпрос и за лична отговорност. Ако забрани ментовите цигари, господин Шмидт надали ще спре да ги пуши. Но, в крайна сметка, важно е, е да не правим изделията още по-пристрастяващи ако харесват хората определено вкусител или вкус, някаква добавка, може би именно това можем да разгледаме по-внимателно, за да не се добавят подобни вкусители, за да не се добавя допълнителен вкус към цигарите. независимо какво правим с а, упаковките, няма да можем по този начин единствено да възпреем хората. Те вероятно ще предпочитат да купуват незаконно продаваните изделия. Надявам се, че сте съгласни. Трябва да посочим на комисията а, това, че ако само а, а, работим с, с забраните, äh, äh, няма да стигнем далеч. Какво може да се забрани в крайна сметка? Какво можем да направим с хората, за да ги откажем от пушене? Председателката, благодаря господин Кройцман. Мерси, мадам ла Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Аз съм много изненадана <laughs> от това, което чувам, защото проблемът а, с тютюнопушенето е истински обществен проблем. Все повече млади пушат Имаме едно тютюнево лоби, което става все по-силно и влияе върху много области, които ще опомена. Аз лично не съм съгласна с докладът на господин Гебелс и имаме един сериозен дефицит на обществената сигурност, което се дължи на на, на, на тютюнопушенето и трябва проблема да се разгледа много по-съществено. Аз съм съгласен с предложенията на комисията, дори бих отишла по-далече, без да забранявам тютюнопушенето. Всъщност, как, е, целта е как да намалим броя на пушачите и по-специално броя на младите, които искат да пушат. Така че, кои са двата основни елемента? Това е първо привлекателността на цигарите, е, ето, например, тук една реклама за цигари за жени. Например, тук е, пакета, който е много секси, с придруженото придружената е, червила. Тук също има такъв един много шик пакет с фондютен. И по този начин се казва на младите жени, ще, вижте, може да имате това. И това е много така шик, нали, много на мода. И защо аз съм за нормалното пакетиране. Както правят австралийците, си мисли един пакет, където марката е много ситно написана, но се предупреждава, младите се предупреждават, така, внимание, ако пушите, може да получите рак на гърлото или на дробовете и те спечелиха във Върховния съд в Австралия. Разбира се, те бяха нападнати от а, а, тази промишлеността, тютюна. Така че, като се говори за 75%, да, трябва да се регулират. Всичко с до милиметър, иначе Виждате как функционира тютюновата промишленост. Те правят пакети, които са изключително привлекателни, красиви и така нататък. След това, различните аромати а, а, с шоколад, мента, ванилия, това е за да се изкушат още повече, по-специално момичетата, им се каже, ето на, вече не миришите на, на, на тютюна, на нещо по-приятно, така че това е част от привлекателността. А ние защо искаме да кажем, ние изказваме, там, тютюна е вреден, не искаме да го забраняваме, но не искаме да добавяме такива допълнителни елементи, които да са привлекателни. Сега, за мен това, което е много важно, е зависимостта от тютюна, защото, най-общо казвам, като чета, има около 4300 химически вещества, които се използват за производство на цигари. Както никотина създава а, зависимостта, така и има до... други елементи, които засилват зависимостта. Ще ви дам един пример. Ако сложите никотин плюс захар плюс амоняк, когато пушите, това веднага се качва в мозъка и е, и създава съответното така приятно чувство. Това е важно. Това, което ние искаме да направим, това е да регулираме всички допълнителни елементи, така че аз съм за един положителен списък, да разрешим това, което може да се слага, но не и отрицателен списък. Благодаря. Да продължим нататък. Господин от раз. моля, 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Настоящата директива съществува за тютюновите произведения отдавна и е крайно време да я осъвременим. И в този процес ние можем да се възползваме от тази последната научно-изследователска работа, статистиката а, и а, това как се представя продукта в Европа. В а, своя а, доклад и господин Гебелс правилно посочва а, деликатния баланс между отговорността и личната свобода. Ние си даваме сметка за здравните рискове. А, Член 114 на договора за функциониране на Европейския съюз ни напомня, че здравето на хората трябва да, на гражданите трябва да бъде наш първи приоритет. Защото без добро здраве всичко останало е напълно безсмислено. Що се отнася до производителност и други области? От друга страна, възрастните хора трябва да бъдат третирани като такива да не бъдат а, а, направлявани от други в а, избора си. Например, като, а, като се произвеждат а, бездимни цигари. Съгласен съм, че предложението за регламентиране на опаковката и а, а, вида е много важен. А, но същевременно може да задуши конкуренцията. А, това е също е важно. И за пушачите, и за непушачите е важно да имат надежна и важна информация, за да могат да направят правилното решение. Това е основният въпрос. Хората трябва да бъдат добре информирани, т.е. да е на лице цялата информация, да бъде точна тази информация. След това възрастните на следващо място трябва да направят собствения си избор. В това отношение аз приветствам детайлите на опаковката на а, цигарите. Съм съгласна с предложението на госпожа Макарен да се а, а, слагат ясни етикети на опаковките, за да могат хората да знаят какво точно купуват. А, резултата от а, а, актуализирането ще бъде хармонизиране на националните законодателства в интерес на вътрешния пазар. Това е една цел, която ние в нашата комисия трябва да приветстваме, защото в момента индустрията е застрашена от а, този разнобой а, и а, също и тютюневата промишленост в това число. Именно това трябва да бъде един приоритет на новата директива. Благодаря, госпожо председател. И завършвам като приветствам господин Геобелс за отличната свършена работа. Благодаря. Да, благодаря, госпожо председател. Аз напълно споделям целите, свързани с опазването на общественото здраве, на това, което защитава и комисията. Това трябва да бъде приоритет и за нас, и мис... имам предвид по-специално младите хора. Но тази директива според мен не подхожда добре към проблема и искам да се спра на три въпроса, които ме притесняват и които опомена докладчика, както и неговите колеги. Най-напред различните предупреждения, пакетиране и така нататък. Желанието да се стигне до 75% и дори да се позволи на държавите членки да изберат някакъв друг амбалаж, това ще има три последствия. Контрабандата и фалшифицирането, което ще е, така и така вече съществуват. Цената ще бъде, може би, единствената, която ще разграничава е, различните продукти. Това ще има отрицателно отражение, отражение върху е, върху производството и разпределението и така нататък. Така че младите не купуват, те купуват съобразно цената. Аз като млад пушех, отдавна спрях, разбира се, но купувах по-ефтините цигари, а не защото някои пакети са по-красиви от други. Така че ако тези мерки се приемат, какъв ще бъде следващия етап? Алкохол по един и същ начин и всички вина ще бъдат етикетирани, примерно френски, испански, италиански вина, всичко ли ще има един, един и същ етикет? А, вината от Тоскан или от друга, това, няма, това ще бъде следващия етап. И накрая мисля, че когато се говори за добавките и съставните елементи, все още нямаме научни доказателства, които да доказват, че те засилват а, а, зависимостта. А, така че смятам, че най-напред ще трябва да се направи един по-задълбочен анализ на всичко това, е едно по-подробно проучване. И ако искаме да има по-малко рискови продукти, тогава не трябва да пречим технологичното обновление, нито развитието на нови продукти, и ние ще трябва да се борим срещу това. Благодаря. Дякуем, пани председничка. Благодаря, госпожо председател. Бех искал да се присъединя към останалите говоривши. Съгласен съм с тях. Подкрепям и докладчика. Смятам, че неговия доклад е много добра. добър. Смятам предложението на комисията твърде а, е, сложно и противоречиво, което е мнението и вчера на, на комисията по правните въпроси. А, целта на тази директива а, е, не бива да бъде да спре хората да пушат. За това съм а, е, скептичен. Целта на комисията трябва да бъде да, пред, да предложи законодателство, което да насърчи заетостта. Също така е прекалено високо регламентирането в областта на производството на цигари. Би трябвало да, да има по-добър баланс между правата на хората и интересите на вътрешния пазар да речем, тези предложения по отношение на опаковките могат да са контрапродуктивни и това да има като последствие разширяване на незаконният пазар, което ще рече, че държавите извън Европейския съюз ще внасят по-лошо качество цигари. Такъв е случая в Словакия, където наблюдаваме незаконен внос от Украина. Нашата цел е да помогнем на компаниите да работят добре в Европа. А също така ще има отрицателно въздействие върху приходите от данъчното облагане, Тоест, не бива да се предприемат мерки, които да отидат извън обхвата на директивата. Стандартизирането на опаковките, което се предлага тук, ще удари принципа на свободна търговия. И в заключение, нека кажа, че нашата цел е да защитим потребителите, било пушачи или не а потребителите имат право да получат цялата информация за качеството, происхода, състава на продукта и е, докато едно стандартизирано опаковане няма да позволи а, това. А, така че ние също трябва да защитим и производителите а, и а, да могат те да правят правилното опаковка а, информация върху нея. Благодаря. бих искал да кажа, че нашата комисия по същество, знаете каква е нейната цел, а в случая предлагаме на масата едно предложение, което включва и а, пазарната реализация. А, малко съм смутен, че отиваме толкова далече в а, е, една област, която няма нищо общо с нашия ресор. Тоест, става дума за нещо, което би се намесило в различни области на промишлеността. Въпрос, въпросът е дали тук е, трябва да играе роля законодателят и да гарантира да не бъде лошо а, изложен на пазара един продукт. Разбирам онези, които тревогата от това да не се да пусне печеленето на милиарди от незаконната търговия с цигари – и а, да се наклони везната в полза на тях. Т.е. трябва да разграничаваме между политиката на а, промишлеността, на самия тютюнопроизводството и продажбата и също интелектуалната политика защитата на собствеността. А тук се намесва и въпроси с здравеопазването трябва да помислим за всичко това. Най-важно е да бъдат предпазени младите хора от това да започнат да пушат. Тук роля ще има комисията по здравеопазването. Ние трябва да вземем и тяхното мнение. Не бива да пречим на доброто функциониране на пазара. Това за мен не е приемливо. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да приветствам нашия докладчик относно неговия анализ и елементи, които предлага. Това с напълно го споделям. Също и нашия докладчик Сянка. Мисля, че комисията откри действително проблема, но за съжаление предлага, както много пъти, лошо решение. Представете си, че покрием 75% от площта за предупреждения – е, това ще няма, няма с нищо да помогне на практика. А що се отнася до различните парфюми, нека да се спрем с тези забрани. Мисля, че гражданите вече им е дошло до гуша от тази логика на Европа, която непрекъснато забранява нещо. Ще създадем а, лоши настроения срещу Европа и то в такива измерения, които може да си представим. Така че мисля, че измененията, които са предложени, са разумни. Трябва да се насочим по-скоро към образованието и също и цената. Говори се за дефицит на социалната защита, разходите, които се извършват за здравеопазване и така нататък. Например, Франция мисля, че е стигнала добър баланс относно цигарите, не за алкохола, за цигарите специално, но ще трябва е, е, цените да бъдат един елемент за баланс. Това е което исках да кажа по това тежко, по този сериозен въпрос, но комисията има право да извършва всякакви, да прави всякакви предложения, а пък към е, правителствата ще преценят, като преразгледат въпроса с цената, и е, да може част от е, таксите върху цигарите да отидат за здравеопазване. Грация, колега Одила. Парола ал колега Меним. Прего. Благодаря, господин Оди. Извинете, госпожи, дами и господа, това е голямото лицемерие. Комисията иска да направи един силен жест е, по отношение на тютюнопушенето и тъй като табак, тютюна е, е вреден, ще взема решение. В същото време една друга европейска структура иска да направи така, че това, че може да купиме няколко е, стека цигари, това да бъде забранено и е, да бъде освободено правото човек да купува колкото иска цигари, когато пътува в Европа. Това е голямото лицемерие. Едни и същи, които говорят в нашите страни за необходимостта да се направи нещо, а държавите печелят и си пълнат джобовете, благодарение на различните такси. Това е действителността. Като покачваме цената, казваме, ето това, това ще не кара хората да пушат по-малко, подобрихме капацитета на младите да печелят пари. Някои млади днес от, е, примерно, Нор Падо Кале, Северна Франция, крад, е, ходят да си купуват цигари по 3 евро в Люксембург. Е, и се връщат да ги продават по 5 евро, защото във Франция се струва пакета и е, на практика те печелят ужасно много пари с е, едно добро пътуване, като си зареждат и естествено или открадват кола. Е, с... За мафията е по-интересно да търгува с цигари, отколкото с е, да нападнат някакви банки или да се занимават с наркотици, защото това е много по-опасно, докато с цигарите, дори да ги хванат с един, един камион да прекарате само, а седем да загубите, вие печелите ужасно много пари. Така че, ако вие не забраните на тези, които искат да ви дават уроци, да си пълнат джобовете и вие не ги задължите да, се, да, да, да обясняват в училище колкото може по-рано, за да може младите да разберат, че това е наистина опасно, а не защото е модерно и е шик да се пуши. Ако ни кажете, че е, ще, загуб, ще има голяма загуба на места, е, работни места, утре могат да ни кажат, че това ще е вредно. Така че ако искаме да премахнем пушенето, трябва да направим сериозни проучвания, да сътрудничим с всички, за да може наистина да, наистина да се постигне нещо, не да се имат някакви полумерки. Благодаря. Олскок. Благодаря, госпожо председател. Бих желала да кажа няколко неща за СНУС, специалния продукт, който се използва в Швеция. Ще има изключение за него. Тогава беше ни дадено изключение за този продукт, когато се присъединихме към Европейския съюз. Т.е. беше ни позволено да продължим да си го използваме. Но е, не можем да го изнасяме. Имаме забрана за износ. Всяка държава членка има своя национален дух и специфични тютюнови изделия. Разбира се, всичко това е свързано и с историята на а, съответната държава членка. За нас е изключително важно и ние наистина настояваме да запазим дерогацията за нашия продукт, наречен СНУС. А, как точно ще а, е, се занимаваме по отношение на неговото производство, какви ще бъдат съответните овкусители, които ще се добавят. Това е друг въпрос, разбира се. В крайна сметка важно е да работим по отношение превенция и използването, но това е национална наша задача. Като казвам всичко това, си мисля, че комисията предлага прекрасни мерки по отношение борбата срещу започването на използването на тютюновите изделия, т.е. полза на превенцията. В крайна сметка много важно е ние като законодатели да поемем нашата отговорност, така че тази отрова да бъде уредена в законодателството и в крайна сметка младите хора да не започнат да използват тютюн и тютюнови изделия е, ранна възраст. Мисля, че това е нашата отговорност. Благодаря, председателката. Благодаря ви. Следващия оратор, госпожа Хибнер. Благодаря, госпожо председател. Тези е, разпоредби са насочени срещу борбата с е, тютюнопушенето и е, да не се насърчават младите хора да започват да свикват да, да пушат. Разбира се, ясни са какви са интересите по отношение на общественото здравоопазване, но в крайна сметка тук изобщо не става въпрос за кампании за образование, просвещение и така нататък. Трябва да са уточнени съответно конкретните години или възрастта, на която хората имат право да си купуват цигари В крайна сметка, тъй като това не се прави, ние не правим най-важното. Нямаме хармонизирана възраст, от която може законно да се купува тютюн и цигари. Изключително важно е, разбира се, да се разгледа и въпроса свързан с дистанционната продажба. Важно е да се има предвид именно тези аспекти, свързани с продажбата в интернет. А какво може да се каже за съставките, добавките и овкусителите? Вчера в друга комисия бе казано, че добавките не бива да бъдат разрешавани. Но от друга страна става ясно, че самият технологичен процес изисква добавки. По същия начин стоят нещата и с съвкусителите. Аз мога да се съглася наистина с тези забрани, ако става ясно, че добавката просто води до по-голямо престрасяване или е по-токсична по своя характер. Но в крайна сметка никой не иска да изтегли ментовата паста за зъби от пазарите, защото има вкус на мента, нали така? Що се отнася до опаковките? Съгласна съм, че за конкретни а, видове цигари, а, а, самата марка на цигарите, е много важна. Тогава какво ще направим? Ще скрием марката цигари или какво ще направим? Когато не може да се подправи изделието, тогава със сигурност е, пакета трябва да има съответната опаковка. Благодаря, председателката. Благодаря, ще бъда много кратък, тъй като толкова много се каза. Аз мятам, че този подход е много а, ограничен от страна на комисията а, и това ще рече, че не, няма съгласие да постигнем целта. Аз започна, мисля, че трябва да започнем да мислим за онези, които не са склонни изцяло да подкрепят предложението на комисията. Те, разбира се, не са приятели на тютюна. Ние всички знаем, а и те включително, че това е вреден продукт, че младите хора трябва да бъдат предпазени от това да започнат да пушат с оглед на опасните последствия от тютюнопушенето. Но мисля, че трябва да се съгласим, че съществуват различия по методите как да го постигнем. И мисля, че комисията и а, а, трябва да а, поиска становището на един психолог, защото младите а, хора не са съгласни, да речем, не се страхуват от това, от което се страхуват възрастните, че това ускорява смъртта, ако пушиш и така нататък. така че смятам, че тези грозни, тези картинки по упаковките едва ли ще постигнат целта си данните от държавите, където те се използват, показват, че не са постигнали особено ефект в, особен ефект в отказване на хората от купуване на цигари. Или пък Италия, където бе въведена забрана за тютюнопушенето на обществени места. Това е също въпроси на образованието, на образователната система, кампании в училищата – Данните ни посочват, че подправенето и незаконната а, търговия, контрабандата, а, стигат до крайности, а, предлагат на хората да пушат а, продукт, а, в който е вложена пластмаса. До такава крайност се стига. А, всички сме в една лодка и в никой случай не бива да допускаме разнобой помежду си. Благодаря, госпожо председател. Ние трябва да водим политика, която да намалява рисковете. Всъщност, начина по който се пуши, въвежда е, и всъщност въвежда изключително много токсични вещества в тялото. Така че ние трябва да се борим срещу пушика тютюнът трябва да бъде разглеждан в рамките на една обща политика, чиято цел трябва да бъде а, спирането на тютюнопушенето. И ако разглеждаме никотина по същия начин, трябва да се направи така за много други психотропни вещества. Мисля, че може да разгледаме проблема по-реалистично, ако го разглеждаме от гледната точка на намаляването на рисковете. Тъй като именно чрез пушикът всъщност се приемат всички тези опасни вещества. Благодаря, господин Броди. Ние приключихме малко даже. Прехвърлихме времето, което ни беше дадено, но всичко беше много интересно и ще дам думата на комисията за 5 минути. You, uh, благодаря, госпожо председател. Комисията иска да благодари на докладчика за работата и за представането на становището и представането му в парламента. Както знаете, за комисията това предложение е много важно. Смятаме, че ревизирането на, на а, директивата ще доведе до а, по-големи успехи в отказването на младите хора от започване на пушене. Искам да напомня а, неща, свързани с целта на тази директива и оценката на въздействието. Ние целим 2% намаление на тютюнопушенето, което не е толкова висока цел. Бихме искали да анализираме положението в промишлеността, но от друга страна и а, какви загуби за здравето поражда. Няколко хиляди, стотици хиляди европейци умират следствие от този навик. Тоест, трябва да има възможност за избор и хората да решат дали да пушат или не. Също така е важно да знаем, че 70% започват да пушат преди 18 годишна, а 90% преди 24 годишна възраст и стават зависими. И след като вече има такава една зависимост, изчезва въпросът с избора. Ще се спре на няколко от въпросите. Регламентиране на съставките корективните овкусители, например и аромати, като ванили и други. В резултат от данните от пазара посочват, че те влияят на започването на пушенето. А също ванилия, шоколадови или черешови овкусители също служат а, за насърчаване на младите хора. И когато в подкрепа на това идва и пазарната стратегия, това стимулира започването на тютюнопушенето и прави по-трудно спирането. продукти с характерен вкус също заличават усещането за опасността от ползването на този продукт. Затова ние настояваме за хармонизиране в подхода също така и рамковата конвенция за контрол на цигарите препоръчва Европейския съюз и държавите членки да предприемат действия в тази област. По стандартизацията на опаковката, що се отнася до вида на пакетите, трябва да настояваме за видимостта на предупрежденията за здравните рискове, така че да се а, помогне на хората да не посягат към а, цигарета. Ето, например, една реклама по интернет. А, виждате колко привлекателен е този пакет с а, слим, тънки цигари, прекрасни цветове. А, кликваш на 18 години си и ето ти а, тази а, атрактивна реклама. Това също показва, че нашата цел са младите хора под, от около 18 годишна възраст. Тоест да не бъдат така привлекателни опаковките на цигарите, особено за младите хора. Много държави членки взе, вече взеха а, мерки в тази посока. Също предложението настоява за да се, да се премахнат пакети, които, цигари, които имат реклами и ги представят като червила и други подобни привлекателни продукти. По отношение на делегираните актове, те са необходими, за да имаме известна гъвкавост, за да може директивата да осигури едно международно хармонизиране – 10 години минаха от приемането на директивата и сега трябва наистина да усъвременим някои технически въпроси. Делегирането дава възможност за а, а, отразяване на научните факти и защита на пазара. Няколко думи за електронната цигара, защото и този въпрос бе повдигнат по време на дебата. Искаме да подчертаем, че предложението на комисията няма за цел да забрани електронните цигари. Ние приветстваме този пазар, искаме той да се развива като един асоцииран продукт, искаме той да бъде безопасен и с добро качество. И на последно място да не бъде а, достъпен, т.е. да бъде една входна врата за младите хора електронната цигара. А, защото и тя, а, знаем, че никотина е, а, довежда до зависимост. Има фармацевтични регламенти и ако а, техните заключения показват ефикасност, това е един потенциален пазар. Благодаря много. La parola per minuti collega Goebbels. Prego. Господин Гебелс, 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Най-напред по отношение на делегираните актове. Продължавам да мисля, че комисията с тези делегирани актове, които иска е, да ползва, прекалява и с тези делегирани актове тя може да напише на нова директивата, без да иска действително становището на законодателите. И пак искам да кажа, може да се преработи директивата, тя да бъде, да отговаря на научните, научно-техническия прогрес за 3 години. Разбира се, тук говорим за забрана все по-сериозна забрана на всичките е, тютюнови продукти, увеличаване на такси и така нататък. Това с резултатът всъщност ще бъде повече фалшификация, повече контрабанда. И тук даже колегата ми даде една опис, е, иллюстрация, въпреки че в Люксембург един пакет е около 5,20 е, по-малко отколкото в Северна Франция, но все пак е, трябва да бъдем по-точни. Но това, което аз виждам, аз често хода в Британия, виждам все повече млади и не толкова млади, които е, всъщност събират неиз, неизпушени фасове, за да си навиват цигари след това. И това мисля, че не е много добро като гледка. И слуша всички колеги, им благодаря за забележките. Ще се свържа с е, докладчиците в сянка, за да се опитаме да свършим коректна работа. Също изслушах госпожа Ривази, която от самото начало ни обяви, обвини, че на нас ни се плаща от тютюновото лоби. Аз искам да кажа, че не съм имал никакви, но абсолютно никакви контакти с лобистите от ютината промишленост. Аз видях долу а, изложбата, която беше спонсоризирана от а, зелените. Това също е лобизъм, разбира се, но когато идва от страна на зелените, всичко е нормално. Госпожа Ривази е дете на май 68 година на времето беше, се казваше забранено да се забранява, докато сега зелените са за всички забрани, но аз не съм много съгласен с тях. Allora, bene, grazie al collega. Благодаря. Благодаря на колегата Гьобелс. И приключихме дебата. Дебата беше много важен, имаше много изказвания. Аз е, трябваше да поискам от господин Ремек да приеме да изпратим, е, да върнем неговия доклад след гласуването и той е, беше така любезен да приеме. Така че аз сега ви моля да приготвите вашите карти за гласуване, защото веднага преминаваме към гласуването. Моля ви да се подготвите за гласуване.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 Малко тишина, ако обичате. Доклад Калфи. Компромис. Кой е за компромисния текст? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Окончателното гласуване по електронен път. Така, започваме гласуването. Гласуването приключи. Приема се с единодушие. Така, за законодателните резолюции гласувайте, моля. Си ста вотандо. Кюза ла votazione. Гласуването приключи. 37 за, 3 против. Приема се. Поздравление на докладчика и сега преминаваме към доклада Каринс. Изменение 24. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25. За, против, въздържали се, отхвърля се. 26 и 27, които са сходни. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 за, против, въздържали се. 30 против, за, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против,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 да, за, против, въздържали се, приема се. 41. Приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 и 47 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се. Изглежда прието, но ще гласуваме по електронен път. 48, моля колеги. за, 9 против. Приема се. Петдесет, 51 и 52 заедно, за, против, въздържали се, приемат се.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 въздържали се, отхвърля се. Изменение 62 за, против, въздържали се, приема се. Последно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против,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 Изменение 12. Така, гласуването приключи. Отхвърля се. 17 за, 28 против. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 изменение за, против, въздържали се, приема се.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 И така, доклада Харисо, не, не, не сме приключили. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, одобрява се. 6 за, против, въздържали се при... одобрява се, 7 за против въздържали се, одобрява се, 18 за против въздържали се, отхвърля се, 8 за против въздържали се, приема се, за против въздържали се, 9. 19 за против, не. Добре. Повтаряме 19, има несигурност, за, против, въз... приема се, 20 за, против, въздържали се, отхвърля се, 21 от две части, първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме електронно. 21 изменение, първа част. Гласуването приключи. 19 за, 29 против, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се,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 Изменение едно за против въздържали се. Одобрява се. Две за против въздържали се. Приема се. Три за против въздържали се. Приема се. И крайно гласуване по именно. Моля, колеги. Гласуването приключи. 44 за, трима против, едно, един въздържали се. Поздравления на докладчика и сега преминаваме към доклад Чичестер. А фаворе. Изменение 7 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но казва председателката, нека проверим електронно. Край на гласуването. 27 за, 20 против, приема се. Значи правилно е било. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се. Съжалявам, казва председателката, да проверим изменение 9.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 За, против, въздържали се, приема се. Изменение 18. За, против, въздържали се, приема се. 19. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3, За, против, въздържали се, приема се. Изменение 20. Част 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21, втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 26. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 28. Искате да проверя 26-то ли? Добре, казва председателката. Проверяваме електронно 26-то. Край на гласуването. 22 за, 27 против. Отхвърля се. 28 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Искате и това ли да проверя, казва председателката. Да, ще проверим. 28. Моля, гласувайте. Прекретете гласуването. 21 за, 28 против. Отхвърля се. 27 за,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 да проверим, казва председателката. Проверка на 39-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 19 за, 30 против. Отхвърля се 40. За, против, въздържали се. Приема се. 41 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 42 за, против, въздържали се. Приема се. 4 43 за, против, въздържали се, отвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение първо, за, против, въздържали се, приема се. Изменение е първо, част първа, за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето, за, против, въздържали се, приема се. Шесто. Искате да проверя пет, казва председателката. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 за, 23 против. Приема се 6. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване. Моля, гласувайте, казва председателката. Прекратете гласуването. 4 45 за 5 против 1 въздържал се. Приема се поздравление на докладчика. Продължаваме с устните въпроси. Госпожа Меркис, докладчик. Един електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 50 за, 1 против. Поздравление на докладчицата. Устният въпрос е одобрен почти единодушно. С това свършваме електронното гласуване. Благодаря, дами и господа. Който няма интерес да продължи присъствието си, моля да напусне, тъй като продължаваме работата си. Благодаря, каза председателката. Gracias.

Kazu. Bene, proseguiamo i nostri... Дами и господа, нека продължим. Моля, заемете местата си, каза председателката. И всички останали моля да напуснат залата. Ciao sessantottina. Bene, inizi... Добре, да започнем на работата си. Искам да благодаря на господин Рамък, че се съгласи с това отлагане на разглеждането, но както виждате, гласуването го проведах бързо и нека моля започнем. Добре. Давам думата на господин Ремек. Пет минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Списвайки този документ, се водех от убеждението, че предложението на Европейската комисия няма да гарантира дългосрочен принос към проекта ИТЕР. Все още продължавам да мисля, че трябва да се финансира от многогодишната финансова рамка. Ние също се опитахме да отразим при а, преговорите и гласуването в бюджетната комисия. Трябва да кажа, че предложението на съвета да се включи ИТЕР в подточка 1А повдигна различни противоречиви реакции и тревоги. 58 са измененията и голяма част от тях се фокусират върху финансирането на ИТЕР. Трябва също така да се опитаме да не е, застрашим други европейски проекти в подточка А на многогодишната финансова рамка, финансирайки ИТЕР. Всички тези точки бяха обсъдени на заседание на докладчиците в Сянка и ние се опитахме това да бъде отразено в компромисните изменения. Първо те се занимават с финансирането, разходите извън на предвидените – и цялостното финансиране на проекто. Бих искал да благодаря на всички свои колеги и докладчиците в Сянка за техните предложения и внесени изменения и за духа на сътрудничество. И бих искал да ги помоля тях, както и всички останали колеги, за по-нататъчни коментари, бележки и становища по отношение на компромисните предложения, така че да постигнем възможно най-голямото, най-голяма договореност и съгласие по доклада. Благодаря на колегата Ремек. Госпожа Галдини. Благодаря, госпожо председател. И аз ще бъда много кратка. Първо, нека да благодаря на господин Ремек за работата, която е свършил. Докладът му на мен ми се струва отлична начална отправна точка за постигане на една договореност по темата. Аз мисля, че тази, този път нашата цел трябва да бъде възможно най-широка подкрепа, възможно най-широка подкрепа. Мисля, че тревогите са характерни за всички и господин Ремек ни напомни. Е, а именно как да се финансира този проект, който е толкова важен. Но съществуват и тревоги относно финансирането на проект от такъв мащаб. Той изисква значителна инвестиция и този род финансиране не трябва да пресуши други отделени средства за други важни проекти. Така че аз съм на мнение, че трябва да се постигне правилният баланс между сигурността на финансиране на този проект, колкото и важен да е той, с гаранция за финансиране за други проекти. Това трябва да бъде нашата основна цел, като правим принос към, тази, към това досие. Мисля, че работата по компромисните изменение е била много добра и разсейва много от нашите тревоги. Аз изразявам надеждата, че а, в близко бъдеще ще постигнем още по-голяма сигурност относно финансовата рамка а, на многогодишна основа. Надявам се също, че ще направим правилните проверки и ще постигнем необходимия баланс. Ако влезе в а, перо 1А или в в функция 1А в бюджетната комисия, смятам, че ще сме постигнали отлична работа. Благодаря на Елизабета Гортини, господин Таржановски. Е, Благодаря, госпожо председател. Аз също бих желал да кажа, че докладчика е подготвил много хубав текст. Дългосрочното финансиране за подобен голям проект, международен характер, не е лесна задача. И е, убеден съм, че Европейския съюз трябва да предостави добра подкрепа и стабилно финансиране на подобен проект, а също времено не трябва да се застрашава изпълнението и на други проекти в тази бюджетна функция. Тук бихме искали да се предвидят повече средства за проекта. Виждаме единогласие по този въпрос. И подкрепяме предложението за стандартно финансиране, което Значи, че финансирането всъщност ще подлежи на контрола и наблюдението от страна както на Европейския парламент, така и на Европейската комисия. а, не, няма да разчита единствено и само на финансиране от отделните държави членки. Мисля, че това би било много сложно, имайки предвид кризата. Но ние подкрепяме проекта и се надяваме, че ще получим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 Разбираме колко атрактивен е този проект, включително от гледна точка и на бъдещето на енергийния сектор в Европейския съюз. Тук всъщност искаме сериозна подкрепа да получим по проекта, но вече имаме споразумение, имаме и сериозни съюзници. Ясни са какви са ползите на ядрения синтез за бъдещето на енергетиката. Така че е изключително важно да се гарантира спазването на разпоредбите, свързани с финансирането на този проект, така че е много важно той да бъде включен. И измененията, които са насочени към е, от, отказ от проекта, според мен са нереалистични а също така, според мен, и са безотговорни. ИТЕР е част от многогодишната финансова рамка, а пък комисията казва, че няма да се включи в следващата рамка. Аз винаги съм устоявал предложението да не изваждаме проекта от многогодишната финансова рамка, защото това е най-добрият начин да се гарантира неговото финансиране и съответно изпълнение. Парламентът все още има правомощие да окаже въздействие върху една подобна инициатива. И наистина, тук става въпрос за флагманска водеща инициатива. Ако а, се откажем от подозен проект, е, мисля, че просто няма да имаме възможност да окажем въздействие относно а, е, бъдещето на този проект. Така че наистина съгласен съм с казаното от докладчика. Разбира се, разходите не трябва да имат отрицателно въздействие върху други бюджетни функции. Мисля, че е, основата, върху която работим е отлична. Имам предвид доклада на колегата и възоснова на този доклад можем да подобрим и качеството на доклада. Благодаря председателката. Госпожа Херцог. Благодаря. Поздравявам господин Ремек. И освен това приветствам и комисията защото сега имаме нов директор е, в е, този раздел на комисията. Колега от моята страна, с удоволствие ще работим с вас по темата, свързана с ИТЕР. По отношение на доклада. Искам да говоря само по финансовата му част и искам да опиша какво според нас е, е важно е, и кое трябва, около кое да се обединим в нашата комисия ИТРЕ. Имам предвид и е, изменението, по което имаме съгласие в бюджетната комисия. Какво искаме да постигнем? Искаме да разполагаме със средствата за ИТЕР – Искаме да имаме економия за Хоризонт 2020, както и другите проекти по 1А за да няма допълнителните разходи всъщност да засегнат именно този дял от бюджета. Знаем, че тавана по 1А не е достатъчен за евентуалните непредвидени разходи и а, за това ние трябва да разрешим този въпрос. Очевидно този таван е нужен за всички проекти в този дял, така че ако трябва да надминем и да надвишим та, тавана, това значи, че ще е, е, отидем над тавана, който се предвижда в многогодишната финансова рамка. От друга страна, ако го извадим проекта от рамката или от е, този таван, тогава къде ще го поставим? Ако искаме междуправителствено финансиране, ще имаме проблем, защото тук ще загубим контрола на Европейския парламент, защото въобще няма да попада в между... многогодишната финансова рамка този проект. За това трябва ли да се постави извън бюджета над тавана, но в рамките на многогодишната финансова рамка? Според мен, ако се извади извън рамката, ще създадем сериозни проблеми. Господин Оди и госпожа Карвайо, може би тук имат прекалено технически аспекти, специализирани и свързани с този доклад и материал, но Важно е да кажем следното. Ако кажем, както казваме в измененията, че трябва да бъде над тавана финансирането и управлявано от собствени ресурси, добре. Но ако нямаме тези ресурси, тогава а, ние ще трябва да попаднем отново в едно А – и комисията ИТРЕ, според мен, трябва да се довери на бюджетната комисия по тази тема. Ние дискутирахме всеобхватно този проблем там и предлагам наистина да приемете този компромис. Освен това, има абзац в нашата резолюция, която гласувахме през месец март многогодишната финансова рамка. Ако излезем извън този та, наш текст, тогава ще се сблъскаме с проблеми с нашата собствена резолюция, която вече бе прията на пленарно заседание през месец март. Тук има сериозно а, съгласие относно групите а, за взимане на решение. Много моля обаче, ако остава тук въпрос, нека политическите групи да си уточнат въпросите. И много важно е да не направим именно тази промяна в този смисъл. Благодаря. Рейго, колега Трапман. Колега Трапман. Благодаря, госпожо председател. Аз искам също да говоря в смисъл на това, което каза колежката Едит Херцог, но също искам да засегна и забележките на които бяха направени тук. Става дума за един проект, който е международен по характер, своя характер, който налага известен брой правила. И знаем, че трябва ние, държавите членки и Европейския съюз, да изпълним нашите ангажименти спрямо останалите сили, които участват в тази програма. Този задължителен характер може да бъде в известна степен ощетяващ за другите програми, научно-изследователски програми, затова трябва да се бъде разгледано отделно. И е, мисля, че компромисът на бюджетната комисия стреми да се намери е, приемственост по отношение контрола, но също и постоянството на това финансиране, защото все пак това е един е много важно, още повече, че това е, не е само междуправителствено финансиране, това е финансиране, което тежи върху местните дракоплаци, защото местните власти са силно ангажирани за прилагането на този проект. Така че, мисля, че нещата са сложни. Държавите членки поеха рискове в известен смисъл, като е, не си запазиха възможността за този проект да имат някакви е, финансови е, резерви, така че трябва да бъдем съвсем ясни относно границите, защото тези граници, които трябва да бъдат спазвани, няма сериозна възможност за разширяване на този проект. Така че мисля, че нашия парламент проведе един а, интересен дебат. Ние сме много предпазливи. Не бих искала в този момент на преговорите за финансовите перспективи проекта ТИТЕР да бъде един а, елемент, който да отслабва нашата стратегическа позиция. Трябва да бъде, както винаги е било, елемент от дискусията, но също и елемент, който да позволява тази дискусия да се раз, развива, а не да се отслабва най-вече нашата парламентарна позиция. Така че ако колегите може да подкрепят усилията на господин Ремек, нашия докладчик, когато поздравявам и приветствам, с а, комисия, бюджетната комисия заедно. Това ще бъде много добро. Благодаря. Госпожа Карвалю. Благодаря. Аз съм докладчик е, в, за е НП в бюджетната комисия. Ясно е нашето становище и то е в съответствие с казаното от госпожа Херцог с е, компромиса, който се предлага от докладчика ни. Нашата позиция е следната. Подчертаваме значимостта на проекта. Той трябва да бъде финансиран в рамките на многогодишната финансова рамка и решението не трябва да доведе до засягане е, останалите проекти по негативен начин. Имам предвид, например, Хоризонт 2020. Е, и по този начин предложението за едно а е, остава, а именно да бъде е, над тавана предбредено финансирането в е, рамката. Е, отправяме ясни препоръки е, по отношение на дейността на нашите преговарящи за многогодишната финансова рамка, защото всъщност темата е много тясно свързана с преговорите за рамката. Така че онова, което ще гласуваме тук а, и а, гласуването, което мине в бюджетната комисия, вече би трябвало да гарантират гъвкавост, когато се стигне до окончателни преговори по многогодишната финансова рамка. Това бе предложението, което бе направено и бе гласувано мнозинство с бюджетната комисия. Благодаря. Оди. Благодаря. Жан Пол Оди. Благодаря, госпожо председател. И аз на своя ред искам да приветствам, да поздравя нашия докладчик. Пак съжалявам, че имаше е, разлика между многогодишната финансова рамка и останалото. В единия случай 5 години, в другия случай 7 години, така че не знае как може да бъде решен този въпрос. Записано е в договорите, но е жалко. По бюджетните теми, аз съм член на Комисията за бюджетен контрол, така че не съм следвал близо тези бюджетни въпроси и споделям споделям становищата, които бяха споделени трябва да се координира становището на бюджетната комисия, което, което трябва да включим в нашето собствено мнение, за да бъдем все пак, за да може да имаме след това един политически, едно силно политическо послание до държавите членки. Трябва добре да разгледаме тази, това съответствие по отношение на финансирането, нещата да бъдат добре преценени, за да може да няма някакво двусмислие относно за самите, по време на самите преговори. Благодаря. Благодаря, Жан Пьер. Давам думата на комисията. Thank you, Chairman. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на депутатите от Европейския парламент за проявен голям интерес към проекта Рита ИТЕР. Благодаря и за вашата подкрепа за проекта. Съгласен съм с чутото що се отнася до специализирания характер на проекта ИТЕР и голямото му значение за Европа, както и признаването на факта, че това е първия по рода си е, мащабен експеримент. Естествено има рискове, които са свързани с проекта и е необходимо да ги смекчим в хода на изпълнението. По отношение на едно от основните констатации, констатации от проучването на ИТЕР. Е, важно е, разбира се, да подчертая ретамбилността, което трябва да се постигне. Е, е, това е предложение от бюджет... Комисията на Европейския парламент по бюджетен контрол. Съгласна съм с съображенията и изказванията от комисията ви относно заделянето на финансирането и осигуряването му в рамките на многогодишната финансова рамка, а също така и да не се накърняват интересите по останалите проекти, които са предвидени. Важно е да се види как точно ще може да се интегрира финансирането именно в многогодишната финансова рамка на тази основа. Искам да добавя, че наблюдението на този проект е много важна задача и вие също засегнахте е, тази тема. Ние засилваме усилията си и работим в тази посока. Вече е, предадохме е, доклада 2012 година, е, която е синтез за енергия и ще продължим а, да влагаме усилия по този задача. И на последно място. Изключително значим е този въпрос за европейската промишленост, може би не днес, но е допълнителна полза, която ще може да се излече след изпълнението на проекта. Европейската промишленост активно участва както в областта на доставките, на договорите, които се сключват за обществени поръчки по отношение на новаторския характер, на процесите, които се извършват и е важно наистина ние да запазим свой ангажимент не само в областта на науката, термояден синтез, но и в областта на промишлеността. Благодаря ви. Благодаря. След този дебат Връщам думата на докладчика. Благодаря, благодаря на всички колеги за вашите изказвания. С удоволствие слушах и позицията на комисията по темата. Да, ще се проведат, разбира се, необходимите анализи и ще продължим да работим. Когато е необходимо, ще, пред, е, ще ви поканя докладчиците в сянка за следващото заседание. Очаквам да работим в тясно сътрудничество. Благодаря. Bene. Добре, благодаря много за извършената работа по това досие. Сега преминаваме а, към основната ни работа тази сутрин. Накратко бих, исках да, да се отчета при, пред колегите за работата на делегацията на ИТРЕ, която пътува в Испания от 12 до 14 февруари. Аз бях водач на делегацията. Ние посетихме Тарагона и Севилия. и други градове. И се срещнахме с редица испански колеги които присъстваха на съвместни заседания. Посещението бе разделено на три части. Първия ден посещение в Терегона, където се срещнахме с кмета на града, посетихме пристанището, едно от четирте най-големи в Испания с една стратегическа входна точка в Южна Европа, много важна за промишлеността в Съюза проведахме кръгла маса в университета в Тарагона, на която вниманието бе съсредоточено върху интелигентната специализация в трансфера на познания, технология, визия и достъп до европейски фондове най-вече, особено по седмата рамкова програма. Посещението даде възможност на евродепутатите да научат повече за Тарагона и значимия и потенциал в промишлеността и научно-изследователската работа. Ние научихме много по отношение а, на работата на институции от рода на ИПТС а, в контекста на вземането на решения в европейски мащаб. На втория ден посетих посетихме в Севиля съвместният научно-изследователски център и се проведаха дискусии пак по отношение на интелигентната специализация в рамките на програмата 2020. Института предоставя социално-економически и научно-изследователски подкрепа на европейските програми. членовете на парламента се срещнаха с представители на местните власти в техните. Получи се и обратна връзка, която бе раздадена на членовете на парламента. Имаме и списък с телефоните за връзка с местата, които посетихме. Нека обобща вчерашните три законодателни а, доклада Обединеното кралство, Украина, споразумение за работа, както и електронните, електронните комуникации. Кибер сигурността. Едно становище бе представено пред, от страна на НП. Насрочихме и посещение в Литва, но то бе отложено за 15-18 юли. И сега да минем към следващата точка от дневния ред потенциала на изчисленията в облак. Ще дам думата за презентация от 10 минути на Марио Компалако от съответната генерална дирекция, която отговаря добро утро, дами и господа. Нека първо благодаря на комисията и на председателката за тази възможност накратко да представя темата. Тук става дума за разширяване потенциала на изчисленията в облак, нещо, което бе прието като документ миналата година, 28 септември. Ще да ви представя един кратък доклад за напредъка. Ще започна с важният аспект за нуждата за устойчив ръст с увеличаване, с нарастване на иновациите и научно-изследователския прогрес. До сега резултатите са скромни. В този контекст е много важна именно важна темата за изчисленията в облака. Тук става дума за промяна в правилата на играта на ползвателите на компютри в глобален мащаб, с потенциал за много ползи, потенциални ползи. И ще се спра на някои от тях. Намаляване на разходите от 30-40% дори повече за обществената администрация, която в този момент има така свити бюджети съизмерими услуги в полза на малките и средни предприятия, които, на които винаги не им липсва, винаги не им достига капитал. Възможности за бизнеса да динамизират своите стопански дейности. На последно място по отношение на ползвателите. Всичко това води, според нас, до огромни економически ползи които възлизат на милиарди а, евро и милиони работни места. Не е нужно да непременно да, си, да бъдем в конкуренция с САЩ. Ние си имаме своите технологически предизвикателства и трябва да вървим в тази посока. Трябва да укрепим собствената си мощ, като улесним услугите предоставани в облак, в такива области като автомобилостроенето, аеронавтиката и други. Европа трябва да разгърне възможността за използване на преимуществата в областта на производството на по-качествени продукти и услуги и спазване на сигурността и личната неприкосновеността. По този начин ще засилим доверието както в частния, така и в обществения сектор по отношение на услугите на облака. Трябва да имаме сигурност в анализа на данните за защита на личните данни, последователно последователност в работата и до високо качество. Това е фактически разпоредено в документацията, в документите отнасящи се до закрила на личните данни. Трябва да намерим начин да дадем възможност на единния пазар да насърчава конкурентноспособността в европейски мащаб. Това е нашата цел в области като договорното право, економиката. Трябва също така да се възползваме от, муш, от е, обществените средства, за да засилим капацитета, финансовия капацитет, който да посреща нуждите на европейските потребители. Също така трябва да се разширят възможностите за ръста на компаниите, особено в по-необлагодателстваните региони и да, разбира се, да спазваме, да уважаваме интересите на европейските граждани. Ще кажа, че а, политиката в а, областта на а, компютрите, в а, работа на компютри в облаци слага на първо място уважението към европейския гражданин както и при признаването и използването на глобални стандарти, които ще направят облака по-безопасен и по-открит към конкуренция. А, ясни и договорни условия с цел защита, закрила интересите на фирмите, на потребителите, както и а, едни и същи стандарти за всички потребители. Всичко това ще гарантира използването на компютри в облаци по-достъпно за фирмите и гражданите, по-ефтино и по-безопасно. Ние вече започнахме изпълнението на нашата стратегия. Искам само да подчертая, че Европейският клуб за партньорство в областта на компютрите в области е насрочил заседание през юли, на което ще присъстват представители на обществените органи от много държави, както и на фирми. Работата по стандартите в момента се а, а, координира с значителна скорост и ще бъде завършена до средата на тази година. Специални местни контракти, сертификати и така нататък се провеждат в тясно сътрудничество с индустриалния сектор и други заинтересовани лица в тази област. Уважаеми членове на Европейския парламент, много е важно да получим голяма подкрепа за този дневен ред за компютри в облак. Ние очакваме един подход, който да бъде технологически информиран и да бъде в услуга на бъдещето. Така както европейската политика винаги твърди, трябва да работим интензивно, да бъдем водачи в тези важни области и да определяме посоката на нашето движение. Облака е едно изобретение, което не можем да си позволим лукса да изгубим и да пропуснем. Затова всички технологии, които ще се възползват от него, вече нагаждат правилата си. Ние сътрудничим активно с цел а, работата в облак да стане реалността. Ще, заключа, ще приключа краткото си изложение. А, като каже, че ние очакваме конструктивен отклик и подкрепа от Европейския парламент, аз съм на разположение, аз и моите служби са винаги на разположение за плодотворно сътрудничество и особено с докладчика Пелор Дел Кастиджо и ще предоставим всякаква възможна помощ. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Пилар де Кастилио, другия докладчик. Благодаря, госпожо председател. А, бих искала да поздравя като начало комисията, защото тя ни представи документ, в който са записали основните, основните елементи на Европейската стратегия по отношение облака. Това е което ние очаквахме. Всъщност това е един а, документ за насоки за момента, а не законодателен документ. Комисията ИТРЕ, както знаят колегите, реши на основата на тези предложения на комисията да направи един инициативен доклад и това е първия дебат днес. Започваме да говорим за този доклад за инициатива. Очевидно е, и след като чухме господин Каполарго, очевидно е, че възможностите на облак са невероятни. Няма да повтарям това, което беше казано, но независимо от това, все пак в нашия доклад трябва да го подчертаем, както направи и комисията. По-настоящем не съществуват на практика е, никакви ор... Е, агенции или органи, които не са свързани в някаква мрежа. На практика всичките предприятия, правителства, дори и частни лица са потенциални потребители на тази услуга. И това понятие, което беше е, просто едно схващане, всъщност е, това е възможността на облак да предлага виртуални структури, да отговаря в реално време на съответните метки и да помага на всяка, всяко предприятие да възлага работата си на, на облак при нормални цени, така че предприятията по целия свят установиха ефик... засилване на ефикасността на работата си, като използват това технологично откритие. И самата комисия ни набави информация, като каза, че 2014 година 60% от работата ще бъде виртуална. Това ще позволи на всички лица, които предлагат тези услуги, да забогатеят. Говори се за милиарди, но това ще позволи економическо развитие, което е много съществено и най-вече развитие на заетостта. И стратегията, която трябва да приемем в тази област, трябва да бъде хоризонтална и смятам, че нейният успех ще зависи до голяма степен от успеха на други мерки и дейности, които са започнати от комисията както законодателни, така и е, просто насоки, в които парламента участва. И аз мисля за бъдещия режим на защита на данните, за мерките, които се развиват в рамките на радиоелектрическия спектър, защото ако развиваме все повече и повече а, е, използването на е, на тази технология, развитието, промяната на цените на електронните комуникации, аудиовизуалните средства, всичко това ще може да се развива много по-бързо. Тъй, че днес става дума за един първи обмен на становища, след като чухме презентацията на комисията. Разбира се, днес не може да разгледаме всички въпроси, но комисията предложи три е, ключови дейности, които искам набързо да спомена. Най-напред стандартите. Е, комисията каза, документът е, също говори за това. Необходимо е да се ориентираме и да се опитаме да въведем известна ред в тази джунгла от стандарти и норми. И мисля, че ще е добре комисията да натовари Европейския институт за стандартизация на комуникациите, да направи нещо като е, ревизия на всичките стандарти за сигурност и така нататък. И тази мярка е основна, ако искаме пазарът на облак, който в момента се създава, и да бъде отворен и конкурентоспособен пазар. Нека не забравяме, че по-настоящен всеки доставчик на услуги в облак има собствен интерфейс за програмиране. И това създава големи препятствия за потребителите, ако те искат да мигрират, като запазят известна функционалност, ако искат да мигрират към друг облак. Тъй, че е необходимо да, съществуват известен брой минимални стан, общи стандарти за различните интерфейси, за да може е, потребителите да сменят облака без проблеми. Ако не, ще се създаде пазар, който ще бъде организиран на стълбове, ако искате, и в който потребителя на облак ще бъде свързан с един доставчик – без да има никаква хоризонталност, никаква възможност да се мести, никакво движение. Това ще бъде един вертикален пазар, който няма да бъде конкурентоспособен, защото няма да бъде възможно да се сменя. Така че ще става дума за стълб за всеки доставчик на услуги в облак. Така че ако искаме един нормален пазар, не трябва да има такава вертикална структура. Искам също да се спра на още един важен аспект, този за договорните условия за тяхната сигурност. Това трябва да се гарантира, много е важно. Трябва да имаме едно открито и гъвкаво виждане по въпроса, защото в облак се включват различни модели, услуги, договори между предприятията, например, различни, от различно естество, договори между предприятия и потребители, между администрация и предприятия. Така че тази идея, че не може да се направи един модел, който да се прилага за всички, а че трябва да имаме нещо гъвкаво, за да се държи сметка за различните отношения и връзки, това е много важно. И последната ключова дейност, предложението на комисията да създаде една европейска платформа, на, компютърна платформа в облак. Това е интересна идея, защото Общественият сектор играе много важна роля в европейската економика. Всичко, което общественият сектор извършва, всичките успехи, които постига в цифровизацията и в конкретния случай развитието на компютърната дейност в облак, ще бъде много важно. Този елемент ще доведе, ще цел, ще обхване цялото общество и економическите сектори. Ако искаме ние да бъдем авангарни в компютъризацията, трябва да преминем в нещо като over, компютърен over, Обществената администрация, обществения сектор. идеята е да се постави ударение върху основната роля, която играе обществения сектор в компютъризацията и в облак също. Тъй, че трябва да се внимава, не трябва да се създава някакъв разкъсан пазар за облака, започваме да приемем някакви регионални политики, стратегии, европейски и така нататък, защото това ще доведе до огромни проблеми. Това ще създаде вътрешен пазар, който ще бъде много разпокъсан, нестабилен. Така че не трябва да се подхожда така някакси фрагментирано, частично към въпроса, свързан с пазара на облак. И накрая искам да кажа, че една от предимствата на облак това е неговото влияние, въздействие върху развитието на компютърния пазар, на цифровия пазар. Защото става дума за проект за развитие на нов цифров пазар, хоризонтален пазар, който обхваща толкова много елементи от законодателството, които в момента са чисто национални. И това развитие на облак ще бъде един тласък, чудесен тласък към един цифров пазар. И това предимство на е, облак е много, много важно. Сега се говори много за развитието на цифровия пазар, на единия цифров пазар в контекста на развитието на общия пазар в Европа. До няколко години, кратко време, вече ще се говори само за вътрешния пазар, за единия вътрешен пазар и той ще бъде цифров. Вече няма да говорим за единен цифров пазар, защото динамиката е такава, че ще трябва да се довърши работата по общия пазар, но няма да се говори вече в, е, за специфичните елементи, които развиваме. Не, ние просто ще продължим да говорим за общия пазар и той ще бъде цифров. И с това ще приключа. Бих искала още веднъж да поздравя комисията и като докладчик съм много щастлива от този първи обмен на виждания с колегите от комисията. И, както го правя винаги, ще бъда на разположение на всички членове на тази комисия, които пожелаят да изпратят своите виждания, защото сега е едва началото на този доклад за инициатива и мисля, че първата седмица през юли ще представя доклада и оттам вече процедурата ще започне. Тъй, че аз оставам на разположението на всички колеги и съм убедена, че всички заедно ще съумеем да направим така, че Европейския парламент да участва в това обещаващо развитие на цифровата технология, облак с невероятния потенциал, като ограничим колкото е възможно рисковете, които може той да води. Благодаря на госпожа Делта Кастилио за тази презентация. И както вие разбрахте, видяхте, и комисията, и докладчикът спазиха своето отреденото време за дума. И тъй като вече стигам, свършихме с последната точка от дневния ред, нямам никакъв проблем с време, така че аз ще дам повече време за дискусия, тъй като това е изключително интересна тема. Слушали се удрен нали, госпожа Тротман. Благодаря, госпожо председател. Да, аз мисля, че действително този въпрос с клауд облак е централен въпрос, що се отнася до развитието на дейността на предприятията, заедостта и перспективите за растеж. Искам да се върна на три въпроса все пак, е, които бих желала да представя пред комисията и също нашия докладчик Пилар Дел Кастилио. Първо, що се отнася до стандартите, аз имах възможност да говоря с отговорниците от ЕЦИ и е, в ЕЦИ участват известен брой предприятия, които не са установени или поне да имат някакъв европейски интерес, е, който да е преобладаващ казвам, преобладаващ европейски интерес, защото различните международни предприятия е, нормално е да се е, стараят, да се стремят към е, уеднаквяване на стандартите. Но първият ми въпрос е как стратегията на Европейската комисия, като става дума за стандартите, осигурява на европейските предприятия и по-специално на предприятията, които искат да се развиват в областта на услугите по клауд, е, някакви е, предимства. Каква стратегия може да осигури едно предимство, ако става дума за сближаването на стандартите. И е, тези стандарти обслужват най-вече технологиите, които се развиват в други краища на света. Аз не съм сигурна, че ще постигнем един добър резултат или балансиран резултат. Трябва да имаме една конкурентоспособна позиция, първо. Второ, хубаво е да се говори за облак, но това предполага инфраструктура. И в този дебат бих искал да се увърже въпроса с инфраструктурите и по-специално тези, които касаят съхраняването на данните и най-вече съответно мрежите, които са свързани с а, съществуването на един център за съхраняване на данни. Тук не става дума само съхраняване на данните на европейския територия. Ние знаем, че е, въпросът за мигрирането на данните е много важен, но ние трябва да знаем как ще може да е, развием една сигурна мрежа и тук не става дума само за радиоелектрическия аспект, но се свързан също и с развитието на мрежите. Видяхме през последните е, финансови дебати въпроса с финансирането на взаимовръзките за телекомуникации ни поставя малко на тясно, т.е. 1 милиард. Как комисията обвързва въпроса, стратегическия въпрос, който е времено и въпрос, който се задава от държавите членки и от териториалните общности, въпроса за сигурността на мрежите и начина по който ще бъдат е, обработвани данните. Как изглежда този въпрос? Защото, поне сега, чисто финансово, виждаме, че имаме сериозна, сериозно затруднение с липса на широки перспективи за финансиране на тази инфраструктура. Въпросът за проследимостта на данните, защитата на данните, киберсигурността, мисля, че а, това, което ще е характерно за нашите дебати, ако успеем да свържем коректно грижата ни за защита на личните данни, с въпроса за киберсигурността и най-вече в момента, в който отварянето на обществените информации ще бъде стратегия, която трябва да насърчавам, защото е полезна от гледна точка на развитието на услугите. В същото време ние трябва да бъдем много внимателни по отношение с събитията, които се случиха в последно време, които до известна степен накърниха, отслабиха дори и държави, за начина по който кибератаките могат да бъдат водени. Те, че в това отношение искам да подчертая най-вече важността, значимостта на нашата работа с киберсигурността, също така и значимостта на договор. Комисията е, разбира важността на доверието в облак и, договор, и договорите, значимостта на договорите. Така че в един пазар, който ние искаме да бъде открит, ние трябва да бъдем съвършени, защото това ще бъде предимство, конкретно способно предимство в, за клауд в Европа, така че ние трябва да осигурим условия на сигурност, колкото може по-добри. Това беше, което исках да подчертая на този етап на нашия дебат и ви благодаря, госпожо председател. Сега колега Тикао, прего. Тикао. Благодаря. Поздравявам комисията за представения документ. Аз проследих е, темата и разработките на комисията по отношение работа компютри в облак. Вече доста време работя по този въпрос. Участ... Очаквах един по-законодателен документ, по-практически насочен, т.е. една стратегия на Европейския съюз относно работата в облак, което означава, че има и ясна насоченост за действие и конкретни предвидени действия. Тук, разбира се, имаме конкретни неща, които имаме предвид във връзка както с финансирането, така и с дейността. А документа става въпрос за партньорство в областта на работата на компютри в облак. Имам предвид и случилото се през миналата година по темата. За съжаление обаче, този документ за партньорството не ни предостави желаните гаранции и описание на услугите, които ще се предоставят на потребителите. Възоснова на споразуменията, които ще се подписват за съответно предоставяне на услуги. Трябва да, да сме сигурни, че няма да има клаузи, които ще застрашават интересите на потребителите. Необходимо е потребителите да бъдат точно е, защитани в рамките на тази нова дейност. Необходимо е да има а, е, дейност е, и а, която да бъде по един и същи начин защитана, така както се защитават дейностите в областта на електронните сделки. Там има предвидени подобни клаузи за предпазване от злоупотреби. И тук трябва да се подходи по същия начин, защото в крайна сметка целта е същата защита интересите на потребителите. Необходимо е, е споразуменията за услугите и е, договорите, които ще се сключват с потребителите по отношение работа в облак да не включват никакви клаузи, които биха а, подвели потребителите, биха ги поставили в капан, що се отнася до а, работата, която те ще осъществяват а, с, с доставчиците на услугите, за които е изключен договора. Според мен е много важно да има наистина едни зрели стандарти, нормативите, които се разработват в Европа, трябва да бъдат лесно достъпни за пазара. Те, освен това, трябва да бъдат разработени на международно ниво, за да могат да защитават целия общностен пазар, а също времено да е възможно общуване и комуникация и сътрудничество с трети страни, които вече са доста напреднали в областта на работата в облак. Така че е, подчертавам, сигурността е от изключително голямо значение, когато се лансират подобни услуги в облак когато потребителите не знаят къде са разположени доставчиците на услугите, които те потребяват, това е от изключително голямо значение, когато не е известно къде е седалището, кое, е, какво точно е оборудването, което се използва и така нататък. Затова трябва да се проучи какви са нормативните актове, които ще бъдат а, основни в работата с а,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 доставчиците могат да бъдат разположени извън територията, например, на Европейския съюз. И тук се засяга въпроса, свързан с защита на данните, а също така и правната сигурност. Много важно е, е да има сътрудничество между страните, където са доставчиците на работите в облак и всички нас, включително и потребителите. Отново подчертавам, това е важно в а, интерес защита на потребителите. Както госпожа Пилоте Кастилю вече а, каза, всички електронни услуги са изключително добре развити, следователно ние трябва да гарантираме хармонизиране на този проблем с останалите цифрови услуги, които се предоставят за потребителите, включително и от правителствата. Въпросът свързан с идентификацията е нещо много важно, имайки предвид взаимната свързаност и оперативност между а, различните правителства в областта на а, цифровите услуги, които те предоставят. Това е важно както за данните, така и за услугите. Имайки предвид економическата криза и факта, че е, много са урязани е, плащанията към е, ИКТ услугите, необходимо е да се използват всички възможности, с които разполагаме, например в механизма за свързване на Европа. Ние се надяваме, че ще можем да водим успешни преговори, за да може да се използват макар и част от средствата, предвидени за ИКТ. Защото знаем много добре, че в крайна сметка а, има изключително много економии, които се правят и бюджета е урязан на национално ниво. Така че е, необходимо е а, е, публичния сектор на практика да изнася тези услуги и ние трябва много ясно да разработим както модела, така и правните разпоредби, които няма да позволят да се стигне до злоупотреба при изключване на договорите с потребителите. Ние трябва да защитим потребителите. Благодаря на госпожа Пилар де Костело. Доклада наистина много ще ни помогне. Председателката, благодаря госпожо Цикал. С това приключваме списъка на ораторите. Сега ще дам думата на комисията, ако представителя желая думата. Благодаря много, госпожо председател. На първо място ми позволете да благодаря на госпожа Пилар Дел Кастило за интересната презентация, към която се присъединявам изцяло. Благодаря за вашият принос, това е от голямо значение – всичко е отразено в текста на съобщението, но извън това изцяло се прегръщат от нас и от службите на комисията. Също така бих искал да благодаря на госпожа Траутман и на госпожа Цикал за интересните им изказвания, които до голяма степен хвърлят светлина върху всички предизвикателства, към които трябва да се обърнем в този контекст. Нека първо да кажа, че от моя гледна точка работата в облак ще бъде една а, конвергентна област, а, където се събират интересите на всички граждани, частни и обществени предприятия. И ще бъдат решаващ фактът, а, фактор а, затова ние трябва да подходим към него от е, е, гледна точка на ползите от работата в е, облака, като разбира се не пренебрегнем промените, които трябва да бъдат въведени. Нека да се спра на някои от въпросите, които бяха повдигнати, най-вече въпроса за стандартизацията. Много ясно е за всички нас, че стандартите и това, което в момента вършим е една идентификация на картите на съответните а, облаци. Именно защото не искаме направо да навлезем в процеса на измисляне на нови стандарти. Това да не бъде нужно. За, от ключово значение е за нашата конкурентно способност това. И, например, давам като пример потенциалният разрастване на доставчиците в сравнение с онези, които ще наблюдаваме в Америка или на други места конкурентното преимущество, което ще предложим на нашата промишленост, означава, че ще им даде възможност да оперират в един глобален пазар, а, а и също посредством нашите мерки ще им дадат допълнителни стимули за интензифициране на работата си посредством използването на новите решения в облак. И за това Европейският клуб за партньорство в работата в облак е много важен. А, защото ще даде по-голяма ми възможности на обществения бюджет. И аз искам да кажа, че за нас също е много важно свитите бюджети на държавите членки в областта на информационните технологии ще бъдат използвани по разумно. Трябва да работим отблизо и в тясно сътрудничество с властите, които ще бъдат натоварени с тази работа в държавите членки. Да се проведат търговете и то по начин, по който не само се провежда обичайната тръжна процедура, но едновременно с това се определят конкретните иновационни услуги в облака които ще дадат възможност на предприятията да бъдат новаторски, да бъдат в авангарда на пазара и да се ориентират към по-ефтини решения. Това е основната цел на европейското партньорство в облака т.е. да бъде, това е един опит да се промени менталитета на обществените власти, що се отнася до, до обществените поръчки в областта а, на работата на компютри в облака и също вместването им в а, текущата седма програма. Както и едно предложение да се използват като стимул едно финансиране от 10 милиона евро за организирането на предтърговска тръжна процедура, в която да се наблегне на преимуществата на облака. Също така взаимоотношенията между работата в облак и инфраструктурата да бъдат изяснени както и тревогите по отношение на ограничените бюджети в рамките на ЦЕФ и връзката между а, колко важен е инфраструктурата за функционирането на един, а, една услуга а, за работа в облак. Ние държим да подкрепяме всичко това, за създаването на центрове за данни, особено в по-необлагодетелстваните райони, които да подпомогнат регионалното развитие. Или пък по друга причина да се използва експертиза от други части на Европа в полза на една, на подобряване на регионалната дейност. Важно е също така да се предприемат решителни стъпки към предоставане на достъп и мобилна, е една мобилност на инфраструктурата. В този контекст напомням за призива за дейност на комисаря Нели Крус и необходимостта да убедим усилията си по работата по петото поколение на инфраструктури, където инфраструктурата ще се стане по-мобилна, ще премине на едно по-високо стъпало и ще станат въздесъщи, с което ще се свият стационарните мрежи. Не мога да не подчертая и важността на защитата на данните и киберсигурността. Искам да кажа, че облакът, така както аз го виждам, всъщност ще до голяма степен ще подчертае и ще подсили цялата наш, всички наши разпоредби по отношение на защитата на личните данни и киберсигурността. Особено важен е в аспекта на а, мобилност, преносимост на данни. Ние не искаме да имаме един пазар където ще възникнат стълбове около компаниите, където и което ще попречи на потребителя да се премества от един облак в друг. Аспекта за сигурността и защитата на данните зависи до голяма степен от вида облак и данни, срещу които сме изправени и тук е, особено важно е, когато работим с финансови данни, с лични данни, с правителствени данни и затова ние подкрепяме всички опити, които се правят от съответните участници на пазара за защита на данните и съответната нормативна база в подкрепа на инфраструктурата на облака. Всичко това ще намери съответно решение в конкретните случаи. Госпожа Цикао каза, че а, няма конкретен а, план за действие и аз искам да кажа, че ние си даваме сметка за това. Ние смятаме да обединим а, основните фактори, които са а, съществуват и както и вие сами очаквате, когато навлезем в фазата на изпълнение на стратегията, да започнем незабавно след одобрение от страна на комисията. То всъщност започна през септември миналата година. Ние вече ще изработим един план за действие, където ще се отрезат всички аспекти за, относно споразуменията за услуги, договорите, сертифицирането. Те вече се дебатират в момента. А това ще рече участие на ангажимент на няколко генерални дирекции на комисията, както и на правната служба. Ние си сътрудничим с всички тези служби с цел гарантиране на правната сигурност на целия проект глобалните измерения са изключително, особено важни. Госпожа Цикао а, засегна този въпрос за правната сигурност и трябва да кажа, че във всички политически диалози, които сега се водят, било с Япония, САЩ или други държави, аспектите на облака винаги присъстват и им се хвърля нужната светлина. Ние също подчертаваме важността на правните инструменти, които в момента все още не са идентифицирани в съобщението. Ние проучваме това дали могат да се използват и дали са нужни други правни документи. Но не искаме да се обвързваме с никой, без да сме направили изчисленията и да видим какъв, какви ще са резултатите в рамките на 2013 година. Ако си спомняте съобщението, ние ще, там се казва, че ние ще излезем с доклад за постиженията. И именно на този етап ще анализираме а, необходимостта, ако има такава, да се направят допълнителни разпоредби. А, в общи линии се спрях на всички въпроси и най-вече въпросите на СЕФ са най-конкретни за нас, защото там се предвиждат конкретни мерки, евентуални и необходимостта от сътрудничество с държавите членки. Ние подчертаваме, че дискусията по киберсигурността и защитата на данни, която тече в момента, ще ни даде необходимите данни, за да можем да подобрим работата си по договорите за взаимните договори, сертификацията и така нататък, както и сътрудничеството с държавите членки по отношение на използване на обществените бюджети за по-нататъчното развитие на решения в облак в Европа. Ние очакваме да също да се видят кои ще са основните играчи а, и да получим една по-подробна картина. А, бих искал също да в този контекст да подчертая, че сътрудничеството с, промиш, с стопанския сектор в Европа е от ключово значение и ние работим наистина много положително и очакваме а, да се получи едно сливане на усилията, една синергия да имаме пилотни проекти, които да наме, от които да произлязат интересни решения. Благодаря. Благодаря много. Нека ви напомня, това е обикно, обичайно правило а, от, по отношение на регламента за продължителността на изказванията. Сега Имаме като гост господин Руда и от името на нашата комисия го приветствам в Европейския парламент. Сега ще дам думата на, за заключение на господа Пилар, госпожа Пилар Дел Кастило. Е, да, ще бъда съвсем кратка, госпожо председател. Искам да благодаря още веднъж на комисията за тази презентация, която изясни известен брой аспекти, което може би не беше много ясно, които не бяха много ясни от самото начало и също искам да благодаря на колегите, на докладчика, докладчиците в сянка от другите групи и както вече казах от ЕВЕ, моята цел е нашата комисия, т.е. парламента, да участва, да допринесе за развитието на тези явления, които бих нарекла невероятни, тези явления, това е развитието на а, компютърната технология във връзка с облак. Списъкът на потенциалните предимства и тези, които вече съществуват за економическото развитие, економическия растеж. Това са предимства, които са изключително важни и те със сигурност ще подобрят за бъдеще живота на всеки един. Мисля, че потенциал на, на облак е огромен. Благодаря. Благодаря на госпожа Кастилио. Ние приключихме работата за тази сутрин. Бих искала да ви припомня, че Имаме е, на 30 януари, е, пардон, 30 <laughs> май едно изслушване по този въпрос и ще говорим за доклада на 8 и 9 юли. До тогава трябва да бъдат внесени е, всъщност измененията до началото на септември всъщност. Днес след обед в 15 часа ще имаме едно изслушване, среща и ще говорим за жените и телекомуникациите. И тук ще продължим нашата работа. Благодаря на всички за вашето присъствие и ще се видим в 15 часа. Благодаря.